morbidity and mortality. да подкрепи процеса, не да регулира този процес. Мерките, следователно, които предлагаме, са средата, в която според нас извънсъдебното решаване на спорове може да се развива. Това не е, е една мярка за нас, която би трябвало да отнеме много време ако може да се използват альтернативно метод за решаване на спорове, нещата ще бъдат ефективни и по-бързо. Благодаря ви. Uh, Много ви благодаря, господин министр, за вашия доклад и интересни размисли и идеи от много практическа гледна точка всичко това беше много интересно, много ясно и съвсем наскоро, когато комисията ми посети Унгария, ние се срещнахме с представители на потребителите и органа за защита на потребителите там. И сега с голямо удоволствие ще дам думата на госпожа Коги която ще ни запознае с нейната перспектива. Благодаря, Малкам. Искам да ти благодаря като председател на комисията ИМКО за подкрепата по това досие. Ние, които отговаряме за потребителската политика, считаме, че альтернативното разрешаване на спорове е много важно. Това предложение тази година за това е стратегически приоритет в работната програма на, на комисията. Моята политика здравеопазване и потребители смята, че това е стратегическа инициатива в работната програма за комисията. Свидетелство за това какво значение отдаваме на проекта. Както каза господин комисаря, за да имаме работещ вътрешен пазар, трябва да предложим на потребителя възможност за разрешаване на спорове. Извънсъдебното разрешаване на спорове е много важен елемент, тъй като предлага на потребителя бърза, ефтина, проста процедура за разрешаването на спорове с търговеците. Това носи ползи за всички, даже и за търговец, защото му позволява да запази своето име на пазара. Пазара е човек с два крака – бизнеса и потребителя. Ако потребителя не вярва на търговеца, пазара няма да работи. Както каза ресорният ми комисар, ние ще се запознаем в резултатите от общественото допитване. Има много въпроси, които трябва да бъдат решени. Например, доколко може да повишим информираността. Разрешаването на спорове може ли да стане задължителна стъпка преди съдебния процес? Как можем да финансираме механизма за альтернативно разрешаване на споровете? Има много въпроси, на които трябва да намерим отговор. Ще се запознаем с резултатите от допитването, ще вземем предвид и резултатите от дебата днес. Искам да ви благодаря още веднъж. Благодаря, Малкам, за непрекъснатата подкрепа, която ни оказваш. Well, we're looking forward to tackling uh, a fresh project uh, with you. And... Очакваме да работим върху първия проект с вас и с вашия екип. Вие сте много ентусиазирани. Очакваме да видим какви са резултатите от допитването. Ще дам думата на модератора и Антери да открие следващата сесия. Нямахме възможност да поговорим за технологията, но искам да кажа, че ние ще следим за спазването на времето. Програмата е много натоварена и Правилото, което аз налагам в заседанията е да се спазва стриктно времето от всички участници. Ще имат по 5 минути за изказване. Анджел Дам ще следи за времето. Времето ще се... Ще има хронометър пред вас, госпожо председател. Мога да ви дам и чукчето, ако искате. Аз просто го размахвам, за да напомня на колегите, които много са се увлекли в изказването си, че трябва да приключват. Ще ви дам думата, аз ще отстъпя на заден план. Благодаря за мен е чест, че ще следя за времето, защото обикновено съм от другата страна, аз съм от тия, които трябва да, се спаз... да спазват времето. Благодаря за мен е чест, че съм днес на тази важна среща на върха, в един важен момент, когато се взимат важни решения за единния пазар, акта за единния пазар, ориентировъчния дебат в комисията, трите важни доклада, които бяха обсъдени от комисията имко днес. Днес ще обърнем внимание на альтернативното разрешаване на спорове, ключов въпрос за потребителя. Имаме пъстра палитра от потребителския права, с която Съюза може да се гордее но упражняването на правата все още е само на теория. Има редица инициативи, свързани с альтернативно разрешаване на спорове. Както чухме, все още има проблеми с този механизъм, липса на информираност. Реализират се все още някои загуби, защото потребителите не се обръщат към орган за альтернативно разрешаване на споровете. Общественото допитване приключи едва вчера. Очакваме да видим какви ще са мненията на депутатите, а също и на заинтересованите страни и на всички вас, присъстващи тук в залата. И така, първо ще дам думата на господин Шваб, евродепутат, член на Комисията за вътрешния пазар и потребителите. Той следи с огромно внимание този важен за потребителя въпрос – Относно альтернативното разрешаване на спорове, първата сесия ще обърне внимание на текущите проблеми с механизма, следващата сесия ще е посветена на бъдещите стъпки. Благодаря, професор Терен, че ми давате възможност да взема думата. Ще бъда кратък и ясен. Според НП, пазарът се свежда до доверието на потребителя. Ето защо трябва да решим всички трансгранични търговски проблеми, пред които може да е изправен потребителя. Разрешаването на конфликта е много важен елемент в това отношение. Предложението за альтернативно разрешаване на спорове е много полезно, тъй като то носи редица ползи. Този механизъм предлага голяма гъвкавост за всички засегнати страни, доста е привлекателен, избягват се натоварването на съдилищата, който е проблем особено в САЩ с колективните искове. Механизма може да се предлага и на трансгранично ниво, без да се подига въпроса дали Съюзът има правото да приема нормативни актове в сферата на колективните искове. Предлагат се бързи решения за потребителя и за търговеца, като решението е на много ниска цена, което е много положително. В Европейският съюз вече има редица органи, особено в ресора на комисаря, дали върху които можем да надграждаме. В мой избирателен район, който е близо до Страсбург, част от европейската потребителска мрежа в КЕЛ показа как може да се помогне на потребителя в сферата на електронната търговия с предоставят на компетентни съвети и чрез използването на механизма за альтернативно разрешаване на спорове. Аз съм убеден, че мрежата за потребители ще изиграе ключова роля в дискусията. Се остават редица проблеми как да осигурим необходимата инфраструктура в държавите членки. Знаем, че такива системи не са изградени в цяла Европа. Но ако искаме потребители в цяла Европа да се възползва, от този механизъм трябва да имаме обща европейска структура. На второ място, как да избегнем подход, който не позволява на, потреб... на всички потребители открит достъп до системата. Трябва да осигурим безпристрашност на механизма. Системата трябва да почива на интереса на дискусията, а не на, на интерес на потребителя, извинявайте, а не на самата структура. В хода на заседанието днес се надявам нашата позиция да бъде очертана още по-ясно. Благодаря за ясното представяне на предимствата и бъдещите предизвикателства. Благодаря, че спасихте отреденото време. Още не се налага да използвам чукчето. Ще дам думата на госпожа Коенс, генерален директор на БЕУК, организация, която представлява националните потребителски асоциации. Потребителските искове са един от основните въпроси, с които се занимава БЕУК. Много важен въпрос е за самия потребител – Искаме да чуем защо според вас механизма за альтернативно разрешаване на спорове не е реализирал пълния си потенциал към днешна дата. Благодаря. Мога ли да използвам двете минути, които господин Шваб не използва, между другото? ще се възползвам максимално добре от тях. Сега нека да сме сериозни. Благодаря за тази възможност да участвам в тази среща на върха по отношение на альтернативното разрешаване на спорове или АРС и да ви дам гледната точка на потребителите. Знаете, че много често има спорове, има недоволствие от страна на потребителите, има случаи е, в, в които а, не се разрешават като трябва споровете, това е част от а, ежедневието. А, важно е потребителите да разгледат а, тази схема за АРС като важен инструментариум. А в а, нея има много предизвикателства в сравнение с традиционните съдебни системи, стига схемата да се приложи както трябва и да се използват всички предимства на системата. Много е важно да се подчертая обаче, че това е альтернатива. Е, това означава, че винаги е, става въпрос за нещо, което е обект на избор, а не е, е заместване на едно евентуално съдебно дело, защото съда дава уникални гаранции и достъп до правосъдие. За това искаме нормотворците да направят достъпа до АРС колкото се може по-ефективен и ефикасен. Помолиха ме да кажа какво смятам относно това, защо АРС не е постигнал пълния си потенциал. На първо място, както спомена комисар Дали, потребителите не осъзнават, че съществуват схеми за альтернативно разрешаване на спорове. Няма да повтарям това, освен факта, че те не осъзнават тяхното съществуване, има и объркване, защото има толкова много различни схеми, толкова много наименования, има различни схеми, които имат и същи наименования, така че хората се загубват в цялото това многообразие и искам да поговорим малко за една трудност, пред която са изправени потребителите. Понякога жалбите в рамките на компанията и възможността за обжаване в рамките на, на компанията се смесва и се обърква с такава схема. Нека да дам един пример. Една френска енергийна компания, например GDF Suez, създаде една система наречена медиатор за разрешаване на, на, на спорове. Е, в в е, Франция имаме и Лемедиатора де Анержи, което е, също представлява част от един публичен орган, така че има объркване. Много е важно да има повече яснота и да има повече информация относно тези схеми. Може би трябва да има някакъв вид модел за създаване на схема, за да може схемите за АРС да бъдат съпоставими и да дават повече възможност. Надявам се, че това не е моят телефон да дават повече информация относно деноминацията. На второ място, потребителите не знаят, че има такива схеми, защото търговците не ги предлагат. Ако търговците използват по-често такива схеми, то потребителите ще знаят за тях. Както каза комисар Дали, само 40% от потребителите знаят за тях и ако знаят, те не ги използват. Защо не ги използват? Може би не ги използват, защото няма стимул да ги използват. Ако, например, е, те добре знаят а, е, за тях а, е, и ако а, съществува риск потребителя да се обърне към съда, ако не е доволен, то тогава търговците може би ще използват тези схеми много по-ефективно. Последният коментар, който искам да направя, е свързан с липсата на съответствие между схемите за АРС. Има схеми, които са задължителни, има такива, които не са задължителни. Тогава решението зависи от добрата воля на търговеца. Има някои компании, които въобще не се интересуват от това разрешаване на спорове. За потребителите това просто е забавене, тактика на, на забавене. Тоест ще се мине през цялата процедура и в крайна сметка човек пак ще загуби. Така че много е важно хората, които създават политиките, да създадат система, която в максимална степен е задължителна за търговците. В заключение искам да кажа, че съм не такъв голям оптимист като господин Чефалви по отношение на органа, който ще надзирава тези схеми. Аз лично смятам, че за да може една схема за альтернативно разрешаване на спорове да получи авторизация, тя трябва да бъде е, напълно уважавана и зачитана, за да може потребителя също да я зачита и да не се обръща към съда. Благодаря. Благодаря, госпожо Гоян. Сега е, продължаваме. Благодаря ви за това, че подигнахте този въпрос е, относно допълняемостта. Имаме нужда от матрица е, по отношение на схемите за обещетяване. Тези схеми за альтернативно разрешаване за спорове са нещо специално и трябва да получа специално внимание. Сега ще дам думата на господин Луис Грех, който е член на Европейския парламент, член на комисията ИМКО. Той създаде важния доклад относно важността на тези схеми за потребителите, връзката с вътрешния пазар, липсата на осведоменост. Той подчертава, че малко граждани знаят за съществуването на такива схеми. Нека да чуем какви са вашите възгледи. Благодаря. Е, Благодаря. В началото искам да кажа, че съм съгласен с казаното от комисаря и министера, а именно, че знаенето и познаването а, от страна на гражданите на схемите на альтернативно разрешаване на спорове не е достатъчно високо и малък процент от гражданите знае точно как да подадат такъв иск а други дори не знаят, че съществуват подобна форма за разрешаване на иск. И всичко това означава, че трябва да осъзнаем не е правилно организирана тази система и не е удовлетворяващо нивото, на което се разрешават тези спорове и се запознават гражданите с тази възможност. Плана на европейско ниво е, е причината за да провеждаме такава среща днес. Първо, липсата на информация е, стимулираха това, липсата на законодателна инициатива и също така е, Липсата на готовност да се подпомогне разрешаването на спора между потребителите и търговците с помощта на альтернативна форма. А една подобна форма ще даде голяма сигурност и доверие на гражданите, особено на онези, които непрекъснато се изправят пред е, трудности в е, трансграничен смисъл. Въпреки, че колективния иск е, и разрешаването на тези искове не е днешната тема, в тесен смисъл. Аз бих искал да кажа, че този механизъм е необходим трябва да има механизъм за колективен иск и мерките за тяхното разрешаване. Трябва да бъде част от целия пакет, който да се приложи, така че е, европейските граждани да знаят, че съществува една подобна форма, система за колективно подаване е, на искове и тяхното разрешаване. Резолюцията е прията май миналата година. Още повече трябва да укрепим съществуващите структури, особено мрежите и техните центрове, които са, а, имат, да имат съответните средства, за да функционират както трябва, а също така да има и необходимата а, ясна помощ и информираност. А по-нататък – Процесът на оценяване, когато се подготви целият пакет за альтернативни мерки за разрешаване на спорове. Ще се включат всичките тези спорове, потребители, бизнес, бизнес, бизнес делки. и в моя доклад по отношение на единния акт се предлагат по-добри механизми за да е възможно както за гражданите, така и малките и средни предприятия да имат, да са овластени и да могат да упражняват своите права. Необходимо е да има и комуника комуникационна стратегия, която също да подпомогне техните познания и знания, а особено в случаите на трансгранични, трансгранични спорове, необходимостта от ефективна информация е много голяма. Госпожо председател, осъзнавам, че тази тематика е много сложна дори и за самата комисия, така че една система наистина трябва да подпомогне а, и да предпази от злоупотребата. И Необходимо е да се продължават семинарите, разработването на докладите, диалога. Не трябва да чакаме просто комисията да се задейства. В този смисъл се обръщам към комисар Дали и е, се надявам, че комисията няма повече да отлага окончателния пакет альтернативни е, начини за разрешаване на спорове и това ще стане факт до края на 2011 година. Що се отнася до до политическата воля от комисията и съвета, това се надявам, че ще бъде много важна помощ, за да се постигне една жизнеспособна подобна система. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря и за призова ви за действие. А също така благодаря и за прегледа, който правите проблемите, съществуващи между, по, по, сред малките и средни предприятия и гражданите. А сега думата има господин Фризон. Ще ми бъде много интересно да изслушам е, е, вашите гледна точка, господине. Вие сте медиатор е, в частния сектор, също така сте член на FinNet, мрежата на альтернатив... органите, които се занимават с альтернативно разрешаване на спорове. С много интерес ще изслушаме вашето мнение. Ще чуем как работи Финтнет и се надяваме, че ще дадете и някои положителни успешни случаи от вашата практика и практиката в Финнет. Благодаря. Ще използвам възможността, която ми се дава да говоря на майчиния си език, тъй като ще ми е по-лесно. Нека да ви запозная с моя опит качеството ми на застрахователен омбудсман във Франция, който работи в рамките на мрежата ФИН. Искам да ви запозная с историята на Финнет, да ви дам някои примери. Защо бе разработена Финнет? В финансовата сфера имаше необходимост да се създаде нов баланс след като стана ясно, че ще бъде открит общ пазар. Комисията излезе с идеята, че трябва да осигурим възможност на потребителя да обжалва чрез механизъм, който ще му позволи бърз достъп до справедливост. Основната идея бе да се създаде мрежа, която ще позволи без да трябва да се сезира съда, да се разреши даден спор, защото съдебният процес винаги отнема много дълго време и е скъп. Финнет е мрежа на различните механизми за АРСЕ, които съществуват в държавите членки, които вече имат за цел да разрешават спорове между доставчици на услуги и потребители на финансовия пазар. При спор мрежата позволява на потребителя да се свържи с най-близкото звено за альтернативно разрешаване на спорове, което ще осигури контакта между търговеца и потребителя за цел бързото разрешаване на спорове. Що се отнася до създаването на мрежата, три са основните елементи. Идеята не бе да се хармонизира механизма, а всички мрежи да бъдат обединени под една обща шапка. Нещо по което вече комисията говори. На второ място, идеята бе споровете да се разрешават чрез гарантирането на максимална гъвкавост на мрежата. Финнет бе създадена през февруари 2001 година след редици формални заседания, на които участваха доброволните системи за АРСЕ. Днес имаме 15 члена от 22 държави. Те са подписали меморандуми за разбирателство за разрешаването на трансгранични спорове в сектора на финансовите услуги. Меморандума урежда въпроса да се изгради връзка с органа за Аресе, който е най-близо до потребителя. Той ще осигури връзката с съответния му аналог, чрез който да се разреши спора на потребителя. Основният момент е качеството на работата, която се върши. Много важно е разрешаването на спорове да става качествено, за да се запази доверието на потребителя в мрежата. Принципите бяха изложени от комисията през 1998 и 2001 година. Те бяха възпроизведени в директивата от 2008. Що се отнася до съответните органи, които се занимават с тези въпроси, тяхната работа трябва да се зачита – Отделните държави също така трябва да уведомяват комисията, с което става и присъединяването на даден орган за АРС към мрежата FINNET. Няколко са основните елементи – независимост на омбудсмана, прозрачност, ефикасност, върховенство на закона, свобода, право на избор на медиация, предсъдебен процес, справедливост, уважение към другата страна, поверителност. И бих добавил и факта, че услугата е почти безплатна за потребителя. Дали схемата е успешна? Да, През 2001 година работехме около, върху 1500 досиета, а сега върху над 7000 досиета. Но основното ми заключение в, на доклада на комисията за оценката на Финнет е, че тя все още не е достатъчно добре известна. През 2009 комисията е, заключи, че трябва да популяризира мрежата и да и помогне да разшири членската си маса. Финнет има връзка и с международната мрежа Инфо. Ние работим и с тази международна мрежа. Има и интернет страница на Finnet в домейна Европа, на коя, в която се предлага информация за системата. Достъп до тези данни можете да получите от интернет страницата. Тъй като говорих дълго време, няма да ви давам примери, само ще ви помоля да отидете на страницата и да намерите съответната информация. Благодаря. Благодаря и, че в общи линии се придържахте към времето, отредено за изказването. Благодаря, че ни запознахте с Финнет, целта на мрежата и нейната работа. Сега ще дам думата на Диана Уолис, евродепутат, член на Комисията по правни въпроси която се занимава с альтернативното разрешаване на спорове. С удоволствие бихме изслушали вашето мнение по въпроса. Много ви благодаря. Благодаря на господин комисаря за това, че вдъхна живот на тази тема, ако мога така да се изразя, защото когато се подготвях за днес, моите служители откриха, че съм създала доклад по тази тема през 2001 година. Не ми се иска да се връщаме толкова назад във времето, затова по-добре да гледаме в бъдещето. Кораж! При няколко седмици видях един доклад, свързан с вътрешния пазар. Ставаше въпрос за системата Solvit. Един господин от Йоркшир е, ми написа писмо и е, каза, че е, очаква пенсия от Италия, но не я получава. Написахме писмо до Соловит и той започна да получава пенсията си след няколко седмици, а преди това беше чакал две години и половина. Той сега е голям фен на Соловит и на вътрешния пазар и в частност АРС. Как можем да овласти максимално потребителите по отношение на АРС. Очаквам да видя в тази връзка резултатите от документа за консултациите. Има няколко проблема, с които трябва да се справим. На първо място осведомеността. Хората знаят къде е съда, знаят къде могат да заведат традиционен иск. Сега има един цял спектър от системи от рода на АРС. От една страна това е нещо добро, но от друга страна хората не знаят точно към кое да се обърна, така че трябва да намерим някакъв вид златна среда, която да създава най-добрите резултати за гражданите. И ето защо смятам, че точно тук ние в Европейския съюз можем да предложим нещо. Би трябвало да можем да дадем някаква последователна пътна карта за хората, нещо като документ за запознаване, за да може и хората да получат желаните резултати. Имахме етични кодекси, имахме меморандуми за разбирателство между различните служби в миналото, но за съжаление не стигнахме до желания резултат, така че имаме нужда от нещо по-стабилно за бъдещето. Е, смятам, че е, колегата е прав, когато казва, че трябва да включим бизнес тук. Може ли и трябва ли е, альтернативното разрешаване на спорове да е, е логично от гледна точка на, на бизнеса. Това трябва да е така, за да включим а, бизнеса обаче, трябва и той да разглежда тази а, система като нещо благоприятно. И накрая бих искала да преканя комисаря да погледне доклада, който изготвя парламента а, по отношение на кризата в финансовите услуги и онова което засегна сериозно потребителите по силата на схемата Equitable Life. Потребителите пострадаха сериозно. Надявахме се, че Финнет ще се справи по някакъв начин с проблема, но хората или не бяха добре запознати, или пък Финнет не разполагаше с необходимите ресурси. Альтернативното разрешаване на спорове не е ефт партийно начинание и ако искаме системата да върши работа, трябва да има необходимите средства за нея. Затова това, което се случи по отношение на Equitable Life, ни показва, че ако искаме да имаме стабилен достъп до правосъдие и до възможност за общаване в целия вътрешен пазар, то трябва да има стабилна система за колективни искове в цяла Европа и системата АРС трябва да е допълнение към това. Двете неща не трябва да се изключват, а да се допълват. Благодаря, благодаря за това, че дадохте вашата позиция по отношение на альтернативното разрешаване на спорове. Вие изтъкнахте някои много важни елементи. Проблема с това потребителите да намерят правилния орган към когото да се обърнат. Има е, голям брой органи, които се занимават с альтернативно решаване на спорове и това е от една страна е, предимство, от друга страна недостатък. Е, изтъкнахте факта, че и бизнеса трябва да има някаква полза от всичко това. Последният оратор от първата част на дискусията, след което ще имаме възможност за въпроса, е госпожа Помпей от Юнион Камере. Е, тя всъщност е заместник председател на италианската търговска палата. Искаме да разберем от вас защо в момента само 9% от е, търговците на дребно се възползват от е, альтернативното разрешаване на спорове. Искаме да видим какъв е вашия опит и да ни кажете защо бизнеса понякога не желая да използва альтернативното разрешаване на спорове. Много благодаря. С ваше позволение ще говоря на италиански, но ще запазя, разбира се, времето, което ми е отредено. Благодаря ви, е, че ми дадете тази възможност да е, разкажа какво правим в Италия днес пред вас. Италианската търговска палата е част от публичния сектор и използваме медиацията като форма за разрешаване на спор между отделните стопански единици, а също така и между търговци и потребители. Също така ние подпомагаме при определенето и разпределенето на медиаторите на територията на цялата страна. Има правила, които са приложими навсякъде, включително имаме и кодекс за поведение. Обстановката е може би малко по-различна в Италия. Месец март е, бе прият закона възоснова директивата ам, прията от Европейския съюз 2008 година и медиацията е задължителна форма за разрешаване на спор в определени области. Например, когато става въпрос за отдаване под найем, за страховки, е, различни бизнес договори, а също и потребителски договори. Тоест, преди да се обърнете към съда, трябва да сте се опитали да разрешите спора си чрез медиация и това е нещо много ценно. Има списък с а, а, организациите, които се занимават с тази дейност и органите. Те са в а, списъка и на съда. Има а, палати. 60 от всичките са в този регистр. Списъкът е доста голям, както по отношение на медиацията само за бизнеса, така и бизнеса и потребителите. Най-различни са били случаите, които са разрешавани 85 000 вече и има наистина голямо нарастване на този брой през последните години, което много ни радва. Трябва да подчертая факта, че всеки един диспут от два се разрешава за по-малко от един месец. Става въпрос не само за спорове между потребителите, потребител и търговец, но и между отделни стопански единици. Това, разбира се, е въпрос на избор. Двете страни трябва да се позоват на арбитража на клауза и доброволно да се обърнат към медиацията. Първо, медиацията е бърза процедура в Италия. Около 60 дни са необходими за нейното приключване, което е в сравнение с гражданското производство – е много малък период от време, защото производството може е, да отнеме години, над хиляда дни, например, е, често срещан период, в който се разрешава дело в съда. И това е една от причините, поради която бизнеса предпочита да се обърне към е, альтернативните начини на разрешаване на споровете. Това също така е по-ефтино, така че биха могли а, да спестят много средства, а ако се обърнат към медиация. В противен случай трябва да плащат ежегодно много големи е, суми на съда. Е, самите а, е, страни представляват себе си в процедурата на медиацията, но има а, медиатор, който винаги присъства в а, срещите на процедурите. Има ясно разписана процедура взаимоотношенията между е, стопанските единици просто коро продължава, а не приключва след разрешаването на спора. Това също е нещо много важно. Освен това има померителна форма, която може да се извършва онлайн е, в, в средата на електронната търговия имаме и търговски палати, които се занимават именно с този аспект в интернет среда и за пет дни, например, задължителната медиация извинете, след 5 години ще стане задължително альтернативната медиация като форма на альтернативно разрешаване на спорове в страната ни и е приложима за най-различни професии и професионални асоциации. Правителството работи много, за да се въведе тази е, реформа и за да се превърне медиацията в задължителна форма. Целта е да се опрости цялата процедура по водене на спор и да се намира бързо решение на конфликта. Идеята е да се насърчат хората да се обръщат към медиация и помирение много по-често, отколкото а, а, да заведат дело в съда. Това е промяна в а, културата, така че а, с двете страни а, веднага да а, пожелая да се обърнат към медиация вместо традиционната форма за разрешаване на своите искове. А, 90 хиляди вече са случаите на медиация, но през следващите години се надяваме да стигнат защо ли най до 600 хиляди. Бихме искали да видим как се развиват нещата, като има задължителен характер медиацията в е, сектора на телекомите е задължително вече това да бъде първата стъпка, така че това са и най-честите случаи. Има конкретни договорни клаузи, които изискват именно разрешаване при възникване на спор чрез формата на медиация преди всякакъв правен е, съдебен иск да се заведе. Други клаузи също, които се позовават на избиране на арбитражно решаване на спора и арбитратор също влизат в договорите. Благодаря ви. Благодаря Наистина беше много интересно да ни запознаете с положението в Италия и вашия опит за превръщането на медиацията в задължителна форма за разрешаване на спорове. Благодаря на всички оратори за изказаните становище и информацията, която споделихте с нас. Много ще ни бъде интересно, разбира се, да чуем и друго мнение и становище от представителите на всички, които са в залата, представители на различни организации или депутати. Може би сега е добре да е, върна отново думата е, на господин Харвар, който да води тази е, част от нашето заседание въпроси и отговори. Може да се задават въпроси както по отношение на чудото, така и процедурите или практиките, които съществуват. По-нататък ще продължим в по-практически следващата сесия. Благодаря, че ръководихте първата сесия. Сега ще се занимая с въпросите, тъй като познавам всички евродепутати тук. Но преди това искам да благодаря на Джон Дали и Паула Тестори. Знам, че тя ги чака важно заседание по седане на бюджета. Трябва да защитават бюджета, който искат. Много важно, за да се покрият разходите за въвеждането на альтернативните разрешаване на спорове. Но унгарският министр ще остане тук и ще му дам възможност да вземе отношение по идеите, които се подхвърлят в залата. И така, колегите евродепутати имат думата за начални изказвания. Знам, че някои по-късно ще се включат в дискусията. Много хубаво би било в дискусията да вземат участие и външни лица, които се намират в залата. Моля да ми дадете сигнал – Съжалявам, не мога да видя името ви от тук. Ще кажа просто номера на мястото, където седи човека, който иска да вземе думата. Имам обща представа за кой става въпрос, но първо да чуем евродепутатите. Предлагам да имаме по две минути за въпрос. Ориентировачно. Първи е господин Деван. Благодаря. След първата сесия си отбелязах, че всички са за защитата на потребителя, което е хубав сигнал. Отбелязах се, че вече има механизми в различните държави членки, но има голямо различие между тях. И на трето място предстоят работа и в бъдеще. Темата на следващата сесия трябва да обсъдим начина по който ще се свържат различните процедури. На четвърто място, малко по-сложна тематика, в контекста на колективната помощ, всеки тълкува нещата по-своему. Има най-различни искове, които могат да се предявяват. Дългът към нашите граждани изисква една прозрачна дефиниция. Чухме различни изказвания. В хода на дискусиите в парламента установихме, че има различни дефиниции на понятието. Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителя трябва да направи така, че в крайна сметка всеки да извлича ползи от този механизъм и стандартите да не се занижават. Има колективни искове в страни, за които всички знаем – но системата е претърпяла реформа от самото създаване до сега. Нещо, което трябва да бъде взето предвид. Настъпил е момента да подобрим европейското законодателство в сферата, наистина трябва да предприемем следващите стъпки. Искам да благодаря на лекторите, че споделиха своя опит в различните части на Европейския съюз. Благодаря, господин Живан, госпожа Рапти. Благодаря. Искам да благодаря на гостите за ценната информация. Ще се върна към нещо, което каза госпожа Помпей – тя се извини, че ще говори на италиански. Разбирам какво имаше предвид, но няма нужда да се извинява. Ние живеем в многоязична Европа, имаме добри преводачески екипи, които помагат нашата работа. Езикът, който говорим, е част от нашата култура и наследство. Както казаха някои от лекторите, значението на езика при АРС е много важно, особено що се отнася до трансграничните спорове. Мисля, че вече сте ми давали достатъчно време за изказване, за което ще ми стигне до края на мандата, но при след това искам да кажа следното. Относно колективните искове. Информацията е много важна, за да можем наистина да стигнем и да работим добре с потребителя. Бях впечатлена от това, което каза колегата Грех и от това, което каза госпожа Уолис. Благодаря. Благодаря, госпожо Рапти. Ще дам възможност на госта да вземе отношение по това, което казаха евродепутатите. Хубаво е да чуем какво мисли господин Фризон, който има опит с общо европейската система за АРЗ и езиковия проблем. Има ли други колеги, които искат да вземат отношение? Първо от евродепутатите. Двама са в списъка за изказвания. 153 номер – и 196 номер. Малко сюрреалистично е, като назовавам само някакви им номера. Моля да се представите, като вземете думата и да кажете кога организация представлявате. Благодаря, казвам се Мичел Аструк и представлявам Евро... Организацията на европейските енергийни медиатори – като медиатор за ADF Swiss. С удоволствие участвам в дискусията днес. Искам първо да отчита, че има някои недостатъци на системата. Трябва да подобрим средства за информиране на потребителя, да популяризираме ролята, която играят медиаторите номинирани от бизнеса. На секторно ниво медиаторите могат да изиграят много по-голямо по-голяма роля от отделните търговци. Искам да отчета услугите, които бяха постигнати в енергийния сектор през изминалите години на базата на двата споменати критерии. Първо, сроковете. Двумесечен е срока, в който трябва да отговорим на жалба подадена от потребителя. И втория критерий е нивото на задоволство у потребителя. който е много важен елемент от ролята на медиатора. Важно е медиатор да намери такова решение, което да ползва за потребителя. Ние се занимаваме с медиацията най-вече в енергийния сектор – Работим с медиаторите, номинирани от държавите членки. Искаме да направим така, че нашата работа е съобразена с това, което върши медиатори с национален план, като целта е винаги да защитаваме потребителя. Благодаря, че споделихте практическия си опит. Както вече казах, имаме добри примери в сектора енергетика и далеко съобщения. Но хубаво е да чуем според вас как трябва да изглежда европейската рамка, за да се предвижат нещата напред. Благодаря. 196 номер. Заповядайте. Виждам, че има и друг желаящ. 85 номер. 196 първи. Извинявам се, че само цитирам номера. Следващия път трябва да има карти, с които да изпращате имената си. Благодаря. Е, господин председател. Аз се казвам Федерико Флавияно и съм част от е, независимия италиански орган, е, който се занимава с електронната търговия. Нашата задача е да управляваме и да разрешаваме споровете, свързани с електронните е, комуникации. Целта на моето изказване е, днес е да представя с какво се занимаваме. За последните две години имахме 70 000 спора. Повечето от е, альтернативните системи за разрешаване на спорове са всъщност под нашата шапка. Между 70 и 95 10% е успеваемостта на подобни спорове, в зависимост от метода, който избира потребителя. Потребителя понякога избира консултации, които да се правят на равна нога, а именно работим с потребителя и с съответната асоциация. Идеята е да се включат независими трети страни и да се стигне до разрешаване. Това е всъщност това са онези 95% за които говоря. 70% за които говоря са свързани с помиренията на регионално ниво. Става въпрос там за независими органи. Във втория случай това е напълно безплатно. Третия възможен начин да се намери решение на един спор е този, за който говори госпожа Помпей. Няма да преповтарям нещата. Има и второ ниво, ако първото ниво се окаже неуспешно, а именно да се стигне до административно решение. Може това да се превърне в европейска система, може да дадем възможност на независимите органи да получат правомощи относно подобни сектори. може мрежите да работят с комисията, ако има спора в трансграничен мащаб и накрая въпроса за марката за качество, която може да присъства в рамките на електронните транзакции. Това е нещо, което потребителите могат да да, да ползват, могат да дадат своето доверие. Благодаря, казва председателя. Благодаря за това изказване. Дълго малко повече време, тъй като казахте ценни неща. Между другото, колеги, комисията създаде работна група по въпроси, свързани с дигиталната економика и най-вече удовлетвореността на потребителите. Ръководител на тази инициатива е колегата Пабло Ариос. Е, става въпрос е, там и за тези маркери за качество и удовлетвореността на потребителите, така че има известен опит. Благодаря ви за това изказване. Между другото, ще дам възможност е, и на професор Терен и на другите е, колеги да се изкажат. Е, искам да приветствам е, Жаклин Майнер, която е директор по въпросите на политиката на потребителите в комисията. Тя ще дава отговори на много трудни въпроси, които ще задавам по-късно. Номер 85 е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Хуберт фон Бремен и съм представител на холандската индустрия при нас участват и мултинационални компании, и малки и средни предприятия. Благодаря на вашата комисия, че организира тази среща. Благодаря на комисията за документа. Няма да ви давам информация за холандската система, защото Петър Муркенс ще говори по-късно за холандската система. Според нас тя е добре развита. Моя въпрос е свързан с части от документа за консултации. В документа има няколко места, в които се споменават проценти. Няколко примера. Например, казва се, че 40% от търговците на дребно не знаят за альтернативното разрешаване на спорове. На второ място, в параграф 20 се казва, че много малък процент от потребителите използват АРС и накрая параграф 28 62%, само 62% от альтернативното разрешаване на спорове е достъпно до чуждестранни потребители. Въпросът ми е как се прави оценка, как се изчисляват тези проценти, защото според мен 62 или 40 може да бъде и много стабилен процент, много добър процент, може да бъде и, недостатъчно добър процент, само че какви са стандартите? В бизнеса ние поставяме реалистични цели и знаем, че трябват средства за тяхното постигане и така нататък. Така че как се определя една реалистична цел? Благодаря. Благодаря. Много се радвам, че започнахте да давате трудни въпроси на експертите. Сега, следващия оратор няма да го назовавам по номер, защото се познаваме много добре. Искам да благодаря на Бенедикт Федешпил за работата в рамките на Економически и социалния комитет. Бенедикт Федешпил често присъства на нашите срещи. Много се радвам, че сте наш гост. Днес сигурен съм, че Вашия комитет също ще направи доклад по темата. Искам да ви дам думата. Много благодаря. Аз се казвам Бенедикт Дефедершпил. Аз не говоря от името на економическия и социалния комитет днес. Господин Пегадолис ще направи това малко по-късно. Аз искам да говоря от името на датския търговски съвет. Искам да благодаря в началото на Генерална дирекция Санко за това, че подема дебат по тази толкова важна тема, изключително интересна тема. Много е важно да има доверие на потребителите в единния пазар и всъщност една от причините за това, че потребителите не се доверяват на е, единия пазар е, че много често няма добри системи за разрешаване на спорове. Понякога ние тълкуваме тези схеми като еднакви, но те не са едни и същи. АРС е, е всичко, което не отива в съда. Има някои системи за альтернативно разрешаване на спорове, е, за, за които е, е, има е, известна, известно неразбиране. Понякога има системи, които функционират в някои страни, не всички системи функционират във всички страни. Аз, например, съм работил в страните Източна Европа и съм чувал представители на администрацията да казват, че те няма нужда да следват насоките на комисията, защото те са само насоки. А, моля Европейския съюз да направи нещо е, от е, по-строг е, калибър, а, е, не само насоки. Моята страна разполага с много добра система за альтернативно разрешаване на спорове. Исковете се разрешават по един добър начин в продължение на 35 години вече. Системата покрива почти всички видове жалби. Датския търговски съвет създаде тази система заедно с всички компании, с всички сектори, за да се покрие абсолютно всичко. Тази система работи добре. От една страна имаме представители на потребите, имаме съдиите и представителите на средния и големия бизнес. От друга страна, така че потребителите имат доверие в системата. Моля ви да погледнете, значи, съществуващите системи, които работят добре. Те се радват а, на доверието на потребителите. Благодаря, Бенедикт. Много практически е, е, съвет ни дадохте. Ние очакваме с нетърпение след е, настоящите председателства да дойде и датското председателство. Мисля, че комисията ще ни е, даде е, допълнителни идеи, които да послужат за основа на работата на датското председателство, особено светлината на това, което вие казахте. Сега, ако няма други колеги, които искат да зададат въпроси, ще дам е, колег... думата на колегите за отговор. А, още двама човека. Добре, още две изказвания и след това ще дам думата на експертите. Дамата там, не виждам вашия номер. Здравейте, аз представлявам CSAU. Това е потребителска организация в Испания. Взимам думата, защото, както и по-рано бе казано, има системи, които изглежда работят, но има и други с проблеми. Ние сме много стара система, която работи частично в Испания. Защо? Защото е задължително, което е чудесно. Решенията са задължителни, и а, ако не се изпълнят, се завежда дело. Но компаниите, дружествата не искат непременно да участват, защото принципът на участие е доброволен. И всяка една система, освен всичко друго, трябва да бъде добре финансирано. Но задължителният елемент е нещо важно. Както казах по-рано, някои от нашите системи в Испания например банковия сектор, застраховането, не работят, защото самите медиатори са част от самата система. Не бих нарекла това система за медиация. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за това, което разказахте. Извинявайте, че не ви видях добре, но ми пречеше светлината. Още една госпожа е, желая думата. Близо до вас имате я. Благодаря. Брихта Когерман съм аз и съм председател на Шведския съвет за разрешаване на спорове. Бих предпочела да говоря на шведски. Благодаря за поканата. В Швеция също имаме система, която функционира от дълго време. Започнахме с нашата дейност още през 1968 година. Аз съм съдия. Правителството номинира още 20 съдии, които работят разрешават хиляди спорове годишно. Много интересно да чуем от другите страни как функционират техните системи. Мисля, че ситуацията е много различна, зависимост от това, за коя страна говорим. Господин Фризон и госпожа Помпей подчертаха, че е важно да има поверителност. В Швеция има един принцип, законово утвърден, според който имената на участващите в споровете стават обществени максимално бързо и съответно тази система на поверителността не функционира. Съответно, чувам, че много хора не, не използват системата. В Швеция потребителя, когато заведе иск, търговеца няма никакъв избор. Той трябва да откликне, да се отзове. От много години съществува и една система на опт-аут или неучастие. Прибягва се до омбудсмана на потребителите. В понеделник имаше един случай, едва в понеделник, съвсем наскоро, който получи внимание. Сега препоръчваме на съответното предприятие да изплати средства на онези служители, които са били част от колективен труден, трудов договор в рамките на един конкретен период. Благодаря за думата. Благодаря. Наистина, думата омбудсман е всъщност е, е, шведска, а пък ето тя се използва вече навсякъде. Благодаря за споделената информация. Сега ще помканя Моника Гоен, Моник Гоенс, както и другите оратори, които желаят да коментират чутото до сега. Джеки също би желал да вземе думата. Оник, първо, ви имате думата. Благодаря. Съвсем накратко. По отношение на омбудсмана – много е специфична тази е, форма, която съществува наистина в скандинавските страни. Много е различна и много значима. Свързана с конкретни правомощия и е, компетенции в схемата за альтернативно разрешаване на спорове. Както вече бе казано, нужно е да има допълняемост – трябва да има една матрица, в която да се вложат усилия и разбира се да се работи в различните области, както в съдебната, съдебния сектор, така и в извън съдебния сектор, за да могат да се поемат именно тези альтернативни форми за разрешаване на спорове. Наистина очакваме с голям интермес предложенията и на комисията. Благодаря ви много. Софрисон. Господин Фризон. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми давате думата отново. Искам да се спра на две от нещата, които бяха казани до сега. Първо, Разполагайки с информация относно системата за альтернативно разрешаване на спор в интерес на потребителите, мисля, че е в интерес на всички, както на потребителските асоциации, така и на бизнеса, потребителите да знаят, че съществува такава форма. Най-добрият начин, по който можем да лансираме тези системи, е, разбира се, възоснова на силна политическа воля, за да бъдат е, те факт, е, както на общностно, така и на национално ниво. Мисля, че има доказателство за такава воля вече в различни страни, във Франция, например. Има задължения, които са задължителни за професионалистите. Те трябва да предоставят е, информация в договорите, например в застраховките, в е, банковите извлечения. Трябва да се предоставя информация за системите альтернативно взимане на решения, когато има спорове. И това е един начин за изпълнение на този механизъм. Да, не е достатъчно, но вече е сериозна стъпка в тази посока. И а, имаме обща отговорност, която трябва да поемам. Обръщам се към всички. Надявам се, че всички ще работят в тази посока, за да се разработи тази система и да бъде много по-широко разпространена. Много благодаря. А сега госпожа Помпей. Благодаря ви. По отношение а, поверителността. Мисля, че това е важна характеристика. За бизнеса, например, защото по този начин той получава степен гаранция. И мисля, че вероятно по този начин би се насърчило по-широкото използване на медиацията, ако се спазва поверителността. Така хората ще бъдат насърчени наистина да се обръщат към медиацията защото тогава, ако е опетнено тяхното име по някакъв начин, няма да има подобно разпространяване на тази информация в много широк план. А, освен това, нещо друго, което искам да кажа, защо понякога бизнеса не използва тази система? Просто защото не познават, че тя съществува. Или поне това е нашето впечатление. Не осъзнават, че това е част от нашата бизнес култура. Не е задължителна формата, но може да бъде използвана. Просто липсва достатъчно информация. Разследвахме този аспект последните години и осъзнаваме, че трябва много повече да се направи. Наистина трябва а, стопанските единици, бизнеса да осъзнае, че съществува такъв механизъм, че Търговската палата предлага тази услуга, че има медиатори, които са на тяхно разположение. по отношение на а, казаното от а, експерта по далеко съобщение. Мисля, че това е нещо много важно за Италия, но и за много други държави членки. Особено когато сте напред в дейността си, имате много повече ценен опит. И сега, господин министр, желаете ли да вземете думата? Искам да. Госпожо професор, имате думата. А, като модератор, благодаря. Наистина мога да кажа, че има голямо разнообразие в моделите на държавите членки и начина по който системите работят. Мисля, че тези различни системи се нуждаят от повече информация. Да, има проучвания от страна на различни институции, но все още е необходимо да се уточнат е, по е, предимствата и някои от недостатъците им. Това е нещо много важно. Важно е за принципа на гъвкавост, за който говорихме. Необходимо е да се повиши информираността и осведомеността на хората. Да, има различни становища по отношение на поверителността. Например, в някои страни, в Швеция, например, може би е добре да се посочва виновника, някъде работят добре тези модели, но като цяло мога да кажа, че от чутото е, оставам с впечатлението, че е нужно да се действа. Uh, а сега с удоволствие ще дам думата и на е, Жаклин е, Майнер, която ще бъде и модератор в следващата сесия. И мисля, че това е много добре, защото по този начин ще се осъществи един преход между сегашния ни панел и следващия. Добре. Преди това думата има министера. Благодаря, че чух цялата тази плетеница от изказвания и разбрах колко различни са механизмите за АРС. Затова е много важно да се създадат благоприятни условия. Това е първият ми коментар от чутото в залата. Смятам, че има въпиваща нужда от това да се създадат благоприятни условия, за да се популяризира използването на АРС. Ще се спра на два много важни момента, очертани в дискусията. На първо място, повишаване на информираността за схемата АРС. Докато слушах изказванията, си помислих, че се нуждаем от по-системен подход за информиране на потребителя за възможностите, които се разкриват от АРСМ. Вторият важен елемент – качеството на механизма за АРСМ. То трябва да бъде гарантирано – Това е важно за потребителя, но и за самия търговец. АРС трябва да е качествена услуга. Тук също могат да се поемат и отговорности на европейско равнище. Просто човек иска да получава нещо на среща срещу парите, които дава. Арес е така или иначе струва парични средства. Ние инвестираме в него, затова е важно и обслужването да е добро. В заключение искам да ви обърна внимание на следния въпрос. За съжаление, съм министър на економиката и се занимавам с двете страни, не само с потребителите, но и с доставчиците на услуги. и производителите добрият механизъм за АРС е, трябва да е отполза и за двете страни, не само за едната. Тук се обръща внимание главно на защита на потребителя, което е правилно и е добре, но искам да ви помоля да вземете предвид интересите и на двете страни. Добрият механизъм за АРС е от ползи за двете страни и ключът е да бъдат създадени благоприятни условия. Благодаря. Председателя, проведохме интересна, ползотворна сесия. Благодаря на всички взели думата. Обявявам кафе пауза. С задоволство мога да ви кажа, че Джон Дали и генералният директор са ни осигурили храна. Обикновено не се дава кафе пауза на заседанията, но сега е осигурена такава. Имате възможност да си починете. В заключение искам да поздравим изказалите се с аплодисменти. Uh, being... Благодаря на всички, че дойдоха на време. Uh, радвам се, че плодовете на комисаря ви харесаха. Uh, останаха още малко. Може да си вземете ябълка или протокал за десерт тази вечер. Сега ще дам думата на Джаклин Майнер, която ще ръководи заседанието от тук нататък, както ви казах, тя е директор по въпросите на потребителите в Генерална дирекция Санко. Значи, вие ще ръководите, ние ще следим за времето. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на парламента за организирането на тази среща. Благодаря на всички вас. Много се радваме, че откликвате не само днес, а след това и по отношение на консултациите. По последно преборяване сме получили около 200 отговора и всеки ден те се отвояват, така че утре по това време очакваме да има 400. Не знам дали ще е точно така, но ще има много други отговори. Целта на тази е, втора заседателна сесия е да разгледаме какво е бъдещето пред альтернативното разрешаване на спорове. Аз мисля, че първата част от днешната ни среща се оказа много плодотворна по отношение на разискванията. Както каза Ивлин, онова, което стана ясно от полезните изказвания е, че има голямо многообразие в Европейския съюз по отношение на схемите за альтернативно разрешаване на спорове, начина по който те оперират, начина по който те се разглеждат от потребителите и бизнеса. И аз мисля, че едно от основните предизвикателства е, в хода на работата е да запазим онова, което вече работи добре – в крайна сметка, ако нещо не е повредено, не трябва да се поправя, така че е, то би трябвало да продължи да работи. Съгласна съм с тези гости, които казаха, че има някои фундаментални принципи и базисни критерии, е, на които трябва да отговаря всяка една уважаваща себе си система за альтернативно разрешаване на спорове. Трябва да видим какви са тези критерии. Ще има трудни въпроси, на които трябва да намерим отговори. Повечето от тях бяха очертани в предишния дебат. Например, дали трябва доброволно да се участва в една схема или прилагането на схемата трябва да е задължително, дали решенията които се постановяват са част от нещо задължително за страните или не, как да повишим осведомеността не само на потребителите, но и на търговците на дребно и какви проблеми могат да възникнат в трансграничен мащаб. Знаем, че езика е един от проблемите, има и други проблеми, които възникват в трансграничен мащаб. Има и други проблеми, които не бяха очертани в хода на дебата, има ли специфични характеристики свързани с разрешаването на спорове по отношение на онлайн търговията? Така че има въпроси от този род, за които се надяваме, че ще получим отговор в следващия час и половина. Имаме редица изтъкнати гости. Те ще участват в дебата с, с своите изказвания. Сега ще дам думата на Сандра Калнятя, е, европейски е, депутат, е, член на комисията ИМКО. Тя беше докладчик по едно много важно становище, което се прие тази сутрин, управлението на единния пазар. Там альтернативното разрешаване на спорове играеше и играе много важна роля. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми е, гости. Днес е, нашата комисия прие три доклада по отношение на е, акта за единния пазар. Аз работех по доклада за управление и партньорство на единния пазар. Имахме ползотворни разисквания по предложенията на комисията и една приоритетна дейност получи подкрепата на всички политически групи. Говоря за альтернативното разрешаване на спорове. Сега то е включено сред петте най-важни приоритета за действия в областта на управлението на единния пазар. Ние очакваме от комисията да направи предложение за законодателство по отношение на АРС тази година, да оцени важността от бързото приемане на нещо подобно. Има някои аспекти на альтернативното разрешаване на спорове в Европа, за които искам да поговоря. Според нас, създаването на ефективен достъп до разрешаването на спорове извън съда трябва да бъде от полза и за двете страни, и за потребителите, и за бизнеса. Защо за бизнеса? Защото малките предприятия много често се оказват в подобна позиция спрямо големите доставчици на стоки и услуги, както и индивидуалните потребители. Затова трябва да има рамка, която да обхваща и малките предприятия. Комисията смята, че една цялостна европейска рамка за АРС трябва да е, включва и националните диспути, и трансграничните диспути. Подобна рамка трябва определено да включва разрастващия се сегмент на онлайн покупки. Ясно е, че е, наличността на схеми за АРС трябва да стане е, достояние за всички и всички трябва да бъдат информирани за, за подобни схеми. Когато а, говоря за това, имам предвид, че потребителите трябва да знаят дали са част от една схема или не са. Как може да стане това? От една страна, чрез а, онлайн информиране, например, една обща европейска база данни, всеки потребител може да провери коя компания, дали е част от съответния механизъм, какви са механизмите, по-конкретно как, какви са правилата на действие на механизмите, така че ние смятаме, че комисията трябва да направи предложение в тази връзка и парламента да го приеме. Благодаря. Госпожо председател, благодаря, че бяхте толкова кратка. Вие обаче засегнахте много въпроси, така или иначе. Следващия оратор е господин Луи Карман, който е генерален директор по публични въпроси, устойчиво развитие и връзки с потребителите в движението на предприемачите във Франция, това е Организацията на компаниите в Франция. МЕДЕФ е нейното съкрещение. Работи от дълго време в областта на альтернативното разрешаване на спорове и той ще даде е, информация относно френския опит е, в тази връзка. Заповядайте. Благодаря. Добър ден. Този въпрос е, много сериозно се разглежда от МЕДЕФ бизнес организацията във Франция. Най-добрият начин да убедим потребителите и доставчиците да разчитат на медиацията, когато не са могли да намерят е, някакъв спор, е имайки предвид е, ползите на медиацията. Няма да повтарям казаното е, предишния панел, но ще повторя само скоростта Два месеца вместо години е, съдебни прения. Почти никакви такси. Конфиденциалност на процедурата, включително при обмена на информацията и преговорите. Трета страна, която е безпристрастна, е, дава възможност да се постигне едно и също ниво техническа и правна информация за двете страни. Във Франция между 70 и 90% от случаите споровете се разрешават успешно по този начин. Това е едно решение, което дава възможност да се разрешат спорове, които, ако се заведат е, в съдебна зала, може да се доведат до неблагоприятни за страните решения. Защитава се бизнес е, средата и взаимодействието между спорещите страни, а освен това, по всяко време те могат да се оттеглят от процедурата и да започнат дело, ако така решат медиацията не заменя а, делото в съда, но а, помага това да не е единствената а, форма на разрешаване на а, спорове, именно съдебната. Защо във Франция толкова а, много интерес се проявява към медиацията? Защото има удовлетвореност сред потребителите, защото има доверие в компаниите, възстановява се компания, доверието в компанията, което е ключово за конкурентоспособността. Освен това, в МЕДЕВ използваме много альтернативното разрешаване на спорове. Какво ще правим от тук нататък? Три инициативи предлагаме. Първо, Искаме да се подобри а, информацията, която се предоставя на потребителите и на бизнеса. На второ място искаме да предложим гаранции за качеството на медиацията. И трето, искаме да разширим а, географски и браншови а, план услугите, които предлагаме в областта на медиацията. Какво точно имам предвид? Информацията е много важна и всички участници имат важна роля в процеса. Както а, за професионалистите в 2009 година Медев публикува практически наръчник с а, информация за медиацията и альтернативната а, форма за разрешаване на спорта спорове. Освен това, има и група медиатори, която ние създадахме. Обменя се добрата практика между тях по отношение прилагане на този механизъм, а октомври 2010 година ние стартирахме една процедура за предоставяне на информация по отношение на нашите случаи. Ние сме убедени, че има много сериозна роля, която може да се изиграе по този начин, както на национално, така и на общностно ниво. С единогласие във Франция е прието становище по отношение медиацията и альтернативното разрешаване на спорове. 2010 година френското правителство даде възможност за стартиране работата на медиационната комисия 2011 година. Имаме центрове, които са специализирани в тази практика, а също така и предоставяне на информация за потребителите. Необходимо е да се а, публикува по-ясно цялата процедура процедура и това е отговорност и на комисията, Европейската комисия, така че ние очакваме повече информация в тази насока. Гаранция за консуматорите, за потребителите. Принципите за ефективна медиация, безпристрастна медиация са основните. Това е и решение, което бе гласувано 2007 година от националната ни организация. Безпристрастност. Това е нещо много важно. Не трябва да се смесват независимост и безпристрастност. Безпристрастност значи еднакво отношение безпристрастно към а, отделните случаи. Трябва, разбира се, да не забравяме, че трябва да има и необходим бюджет, за да може процеса да протича гладко и всякакъв конфликт на интереси също трябва да бъде докладван от страна на онези, които попадат в списъците на медиаторите. Това също е публикувано 2010 година от МЕДЕВ. За да приключа, бих искал да кажа, че редица браншове във Франция – вече се покриват и именно от процесите по медиация, банкови, финансови институции, телекомуникации, транспорт и други. А наскоро сме разработили системи за медиация и в строителството, водните доставки, енергетиката. Вече имаме медиатори, а също така и в франчайзинга. бихме искали да завършим системата, като изградим географи... мрежа, която да покрива географско измерение страната. Там където са малките и средни предприятия, които не разполагат с конкретни системи за медиация. Um... Много благодаря. Мисля, че това, което казахте накрая, беше много интересно. Начина по който а, предприема стъпки, за да може да достигне до потребителите и стопанските единици. Нещо много важно също. Териториалната система, която да обхваща всички малки предприятия конкретно, които не разполагат с подобни альтернативни системи в браншово измерение. Това е много важно. Защото обикновено големите са покрити от медиация. Транспорт, енергетика или далекосъобщение. Там има големи компании, които развиват стопанска действо, много, дейност, много сериозно регулирани, но там, където става въпрос за търговците на дребно, малките стопански единици, там има и много по-малко е, регулации, много по-малко шанс е, за позоваване към подобна процедура, альтернативно взимане на решение. Мисля, че това е нещо много важно, проблем, който трябва да обърне внимание. Следващият оратор също е депутат на Европейския парламент заместник председател на правната комисия, господин Рафаеле Балтесаре. Благодаря, госпожо председател. Плюсовете на извънсъдебното разрешаване на спорове са ясни и добре известни. Подобни механизми носят сериозни ползи чрез намаляване на дълъпотока в съдилищата, който е много голям в държави като моята тези дни. Също така, случаите могат да бъдат разрешавани бързо и с много по-малко разходи. Разбира се, има ниска степен на информираност все още за съществуването на тези механизми, което е много важно от гледна точка на потребителя. Потребителя трябва да знае, че разполага с възможност да разреши спора си без да сезира съда, без да реализира големи разходи за тази цел. АРС е много важно за търговците и за потребителите. Организациите на потребителите и на търговците могат да дадат своя сериозен принос, за да се постигне напредък. Европейската потребителска мрежа може да послужи много добре като платформа за разпространение на най-добри практики. тази мрежа може да се изгради база данни, и да се посочат механизмите за АРСЕ, тя може да служи и като филтър, с който да се отстраняват пречки, като езиковите пречки, които пречат на АРСЕ. Много важно е системите за АРС да са ефективни и ефикасни, но не по-малко важно е и правната уредба да е също ефективна и ефикасна. Важно е системата да тече гладко, да е достъпна, за да могат хората да се спестяват време и разходи, които трябва да отделят, ако заведат съдебно дело. За да се реализира механизма АРС, се нуждаем от добра квалификация, добро обучение, подходящи компетентни лица – трябва да се упражнява контрол върху обслужването и качеството на наличната система. Важно е страните по договор да бъдат насърчавани да използват АРС за тази цел. Може би е разумно един спор да започне чрез механизма АРС, а после, когато се сезира съда, доказателствата събрани при механизма АРС да са допустими в съда. Така ще осигури плавен преход от АРС към съдебния процес. Трябва да направим така, че АРС да допълва колективните искове и исковете за щети. Някои държави в Европейския съюз, като Италия, наскоро възприеха практиката на колективни искове, но ние трябва да обхванем всички различни искове, включително и тези, които включват трети страни, които могат да са подизпълнители за страните по спора. Механизма АРС може да е ефикасен и да доведе до ефективна помирителна процедура, ако има някакъв протокол споразумение между търговците и потребителите, с който двете страни поемат задължението да разчитат на механизма за АРС и да изпълняват постановеното решение – създаването на комисия за АРС е ефикасен начин за разрешаване на спорове. Комисия, в която да има паритет. С нея ще се гарантира високо ниво на защита на потребители и представителство на потребителя. Представителството на потребителите чрез секторните организатори им дава възможност да получат платформа и повишава шансовете им за успех – при спора срещу голям търговец. И не на последно място, АРС е залог за ефикасното развитие на електронната търговия. Нивото на операциите в сферата на електронната търговия е много ниско сега, само 7 на 100 от трансграничната търговия към момента. За да се развива тази област, потребителите трябва да има по-голямо доверие и да е сигурен, че ще има възможност да заведе иски да получи компенсация. Нуждаем се от лесен достъп и ефтен достъп до АРС. Подобна клауза може да фигурира в договорите, които се изключват с търговеца но трябва да помислим и за хипотезата, когато потребителя няма пряк контакт с търговеца, защото цялата операция се осъществява по електронен път. Това изисква система за АРС, която да допълва конвенционалната за момента система. И това е много важно, за да има правна сигурност за потребителя – особено в контекста на трансграничните сделки. Въпрос, който е обсъждан вече в парламента. Много важно е да имаме и такова средство, което да е всеобщо приложимо, макар и не със задължителен характер. Благодаря. Споменахте много интересни факти. Ще се спра само на няколко моменти. Връзката между АРС и съдебния процес. Вече спомена за връзката между Ареса и колективните искове, но има и друга връзка. Какво ще е въздействието на процеса за Аресе върху съдебния процес. Спира ли се времето за съдебния процес? Ролята на европейските потребители също бе много ключов момент. Така плавно можем да направим преход към директора на датския европейски потребителски център, който се финансиран от Европейската комисия и държавите членки. Той дава консултации на потребителите в контекста на трансграничните операции, предварителни съвети и помощ при проблеми. И така дам думата на Петър Фох Кнуцен да сподели своя опит с проблемите, които възникват при разрешаването на трансгранични спорове. Благодаря. Като директор на ЕЦЦ, аз проявявам специален интерес спрямо от трансграничните случаи, когато става въпрос за спорове от този род. През 2010 година 32 000 е, случаи имахме на жалби. Много от тях бяха свързани с трансгранични случаи. Е, нашата организация даваше съвети на потребителите. В 13 000 случая обаче е, ССС се обърна за помощ в страната на търговеца и Половината от тези случаи бяха свързани с електронната търговия. Повечето случаи са свързани с основни проблеми. 30% са свързани с самия продукт, продукт, който не отговаря на изискванията, става много бързо дефектен или не е получен продукта, който е поръчен. Много от проблемите са свързани с случаи, в които просто няма доставка. Платена с кредитна карта, но няма доставка. Или пък, например, купувате един билет за концерт в друга страна, плащате за този билет, след това купувате самолетен билет, запазвате си хотелска стая, никога не получавате обаче билета за концерта. Значи не само, че не получавате това, за което сте си платили, но трупате и допълнителни разходи за щастие, в рамките на нашата организация ние успяваме да разрешим много от а, исковете. Някъде около половината от случаите са успешни по своя изход. Ние нямаме изпълнителни а, правомощия. В много от случаите, когато не успяваме да се справим, става въпрос за липса на участие от страна на търговците. В тази втора половина потребителите са абсолютно сами, когато говорим за трансгранични жалби. Знаем, че комисията говори за запълване на празноти по отношение на альтернативното разрешаване на спорове. Много често пропуските може да не са толкова големи, но когато говорим за трансгранични случаи, 95% от случаите всъщност са свързани с пропуски не можем да прехвърлим много често случаите към съществуваща схема за разрешаване на спорове, защото такава не съществува. Ако погледнете страните, откъдето а, идват най-много търговците спрямо които има оплаквания. Това са Германия и Великобритания. През 2007 и 2008 година колегите прехвърлиха 40 случая от тези страни. Ето виждате, че има голям пропуск, голяма пропаст. В повечето случаи потребителите които са се опарили по някакъв начин, уведомяват приятели и роднини и съответно не трябва да се очудваме, когато хората също се колебаят дали да пазаруват по интернет. Тъй като повечето от покупките се правят онлайн, добра идея е в случай на създаване на схема за разрешаване на спорове, тя също да е онлайн базирана. Има проблеми свързани с езика, на който може да се направи иск, избора на юрисдикция и някои други проблеми. Е, на Правени са проучвания относно възможността за установяване на схема за АРС за някои определени е, искове. Правят се проучвания да се създаде и глобална схема за альтернативно разрешаване на спорове. И накрая има частни и публични организации, които работят е, в тази област, така че много неща се случват. Ако ще създаваме обаче такава схема за трансгранични искове, идеята ще бъде да дадем на потребителите реална възможност техните искове да бъдат разгледани. Такава възможност днес не съществува. И е, ще можем да кажем на 50 или 60% от потребителите, които още не са правили онлайн покупки, е, че има къде да се обърнат, ако се натъкнат на някакви проблеми. Освен това, много потребители няма да получават само това, което търговеца на добра воля им предоставя, а ще получат онова, на което имат право според всички европейски норми. Защото поради е, това, според мен, и схемите е, ще се превърнат в нещо много по-ценно. без възможността да се прилагат правилата, самите правила нямат е, голяма полза. В заключение искам да кажа, че трябва участието от страна на търговците да е задължително или поне така да се създадат е, схемите, че да може да се правят жалби, независимо дали търговец иска да участва или не. В моите 6 години в рамките на мрежата на ЕЦЦ никога не съм чул за търговец, който да иска да участва доброволно. Доброволното участие в страна на, на схеми за АРС означава да няма такива а, схеми, така че трябва да се гарантира участието на търговците поне по отношение на трансграничните случаи, ако искате да създадете нещо, което да е от полза за потребителите. Благодаря. Благодаря. Ние ще запомним много неща от вашата презентация, защото тя беше изключително интересна. Е, виждам, че повечето оратори имат е, много е, да ни кажат, много повече от тези 5 минути, с които разполагат. Затова аз ще замълча и ще дам думата на следващия оратор Юрген Кройцман, евродепутат от комисията ИМКО. Той беше докладчик в Сянка по доклада на господин Гераро де Кампус относно единния пазар за европейците. Благодаря, госпожо председател. Днешното събитие ни показва, че можем да научим интересни неща от различните изказвания, а комисията ИМКО възложи проучване трансгранично, но за съжаление не беше готово за да представим резултатите днес. След два месеца те ще бъдат вече готови. Интересно ще бъде да видим какво ще ни разкажат те. Надявам се, че в крайна сметка комисията ще създаде своите правила и пакета, от който ще има полза както света на бизнеса, така и на потребителите. Мисля, че можем да излечем много полки от днешната дискусия. Как да продължим от тук нататък? Една от критиките бе свързана с осведомеността по отношение на арбитражните организации – по-точно информираност за тяхното съществуване. Аз бих искал да направя а, едно предложение. Може в договорите да се прави препратка именно към съществуващите системи за альтернативно разрешаване на спорове. При трансгранични а, договори може да има, разбира се, и допълнително детайли, адрес, телефон, интернет адрес, така че потребителя да знае, ако възникне спор, къде точно да отиде, към кого да се обърне, да използва своята, своя собствен език и да бъде сигурен, че оттам нататък иска, може и жалбата могат да бъдат прехвърлени в съответната страна, където са насочени от вече има а, доста организации, които работят по отношение разрешаване на спорове и искам да повдигна следния въпрос. Искаме ли да излечем полуки от добрите практики или искаме нов подход да бъде избран? На следващо място – трябва да гарантираме системата да сработи бързо, защото няма смисъл да се чака една-две години, за да се постигне альтернативно разрешаване. Освен това, тези организации, които ще предоставят тези услуги, трябва да бъдат независими. И когато се прави препратката в договорите към тези организации, също тази информация трябва да бъде описана. Така че потребителя да знае а, и да има доверие, че ще бъде изслушен. Дали системата да бъде задължителна? Това е друг въпрос. Знаем вече, че в Италия съществува система. Може би комисията иска нещо подобно да въведе. Мисля, че това е добре. Но е, важно е потребителите наистина да знаят предварително преди да е, напишат своята е, жалба, каква посока да, да поеме цялата процедура, каква ще бъде в крайна сметка и неговата цел в пускането на този иск. Особено когато става въпрос за трансгранични договори и спорове, когато става въпрос за а, интернет а, продажби и търговия. Как можем да гарантираме, че тези организации ще бъдат а, използвани в интерес на всички, включително и на производителите. Бе казано, че има много малки и средни предприятия и бихме искали те да могат да търгуват трансгранично. Искаме да ги насърчим да се занимават с подобна дейност тогава. има опасност те да, се, да имат известни въздържания, ако нямат гаранциите, че ще имат възможност е, да се обърнат за своята защита към е, различни а, е, форми за разрешаване на споровете. Важно е, че ако хората приемат системата, те трябва да знаят къде точно да отидат и да имат доверие в нея, за да знаят, че в крайна сметка ще получат помощ, че някой ще обърне внимание на техните оплаквания. Um, да, подкрепям бележката, която вие насочихте към въпроса, свързан с доверието. А, а именно, а, чувството, че ако нещо се обърка, в крайна сметка може да бъде коригирано. А, това е нещо много важно, когато, например, хората искат да направят покупка, която да е онлайн и да е с а, друга държава, трансгранична а, покупка. Доста бързо се развива електронната търговия на национално ниво и доста по-бавно в международно, трансгранично. Ако нещата тръгнат добре, тогава потребителите и хората със сигурност ще имат по-голям интерес и ще имат доверие да продължават да си купуват различни стоки в електронна среда трансгранично. Много е важно също така и да се подобри наличността, предоставянето на альтернативния механизъм за разрешаване на спорове. И това не е, е, е решение на последна инстанция, така да се каже, крайния е, вариант, а по-скоро е една форма за ефтино и бързо разрешаване на споровете. Трябва да подобрим обаче предлагането на тази услуга. Когато има оплакване, необходимо е системата да реагира много бързо, така че при пускане на жалбата компанията, дружеството да бъде в състояние максимално бързо да реагира и ако има някакъв дефект или някакъв друг проблем, той да бъде отстранен. Но веригата трябва да работи системно и бързо. Мислим, че 0,4% от БВП в Европа всъщност не отиват там, където отива, трябва и загубите се носят от потребителите, от гражданите и естествено те не могат да се радват на конкурентните ползи, бих, които биха могли да имат, ако не носят последствията от подобни случаи. Това е важно също така и за бизнеса. И сега давам думата на Питер Моргенс, който е директор на Извинете дали ще мога да произнеса тази дума, казва оракторката, която е а, организация в а, Нидерландия, изключително а, ефективна по отношение предлагане на альтернативния метод за разрешаване на спор. Имате и PowerPoint презентация, както разбирам.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 Същото е както и с Хесхелия комисия. Този орган върши чудесна работа в Холандия. Е, Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik eh, spreek in het Nederlands. Ehm, ik wil u kort eh, onze organisatie. Благодаря, ще говоря на холандски. Ще ви представя нашата организация. Ще ви запозная с нейната структура ще ви запозная с работата на отделните съвети за жалби, ще ви дам информация за електронната процедура, ще дам статистическа информация и ще направя заключение. Първо, относно нашата организация. Гесхеле комисия е организация, в която има 50 съвета за потребителски жалби. Три са основните направления на дейността. Потребителските организации искат да разполагат с ефтена проста система за разрешаване на спорове. Вторият елемент е бизнеса и търговците, които много настояват за управлението на качеството и ефикасното разрешаване на споровете. И третия стълб е държавата, която иска прост метод за разрешаване на, съдебната си, на, съдеб, на спорове в допълнение към съдебната система. Нашият орган не трябва задължително да бъде сезиран от бизнеса. Участието в него е доброволно. Системата АРС се разви много миналата година. За периода 2005-2010 бе отбелязан сериозен ръст на броя на съветите. 20 което е сигнал, че се отчита качеството на обслужването и има желание от страна на потребители да участват в работата на комисията. Имаме по-настоящем около 50 отделни арбитражни съвети. Изброил съм ги. Шрифтът е доста дребен. Ще видите, че са обхванати почти всички сектори, където се изключва договор с потребителя. Ще спомена някои от тях. Съобщенията, 6 различни комисии тук, електронни услуги, строителство, около 8 или 9 отделни арбитражни комисии имаме тук, транспорт, И тук имаме редица комисии, особено тази, която е за въздухоплаването и бе създадена преди година и половина. Пътниците на авиолиниите могат да отстояват своите права и да упражняват правата, които им е дал Европейският съюз при отказ за на полет. медицинско обслужване, болнична помощ, са други сектори. Каква е структурата на арбитражните съвети? Трима независими членове. Съветът е напълно независим и безпристрастен. Потребителят може да сезира съда или съвета за жалбите. Ако сезира вторият орган, то другата страна по договора е длъжна също да се яви на заседанието. Нашият съвет е признат от Министерство на правосъдието в Холандия, отговаря и на европейското законодателство в частта му за изпълнението на правните мерки от 1999 година. Системата е напълно електронна. Потребителят може да подаде електронно жалбата и може да следи цялото производство онлайн, да види какво е движението на неговата жалба, на какъв етап е стигнала – Има списък на всички участници, списък на решенията, списък на случаите. Вкарва се информация за жалбите в системата. Информацията се дава и на фирмите, които участват в механизма, за да добият по-добра представа. Статистическата информация 10-11 хиляди жалби годишно, 241 хиляди посещения на интернет страницата, 55 хиляди телефонни обаждания. Необходими са обикновено от 3 до 4 месеца за изготвяне на експертиза. След това минават известен брой седмици да се организира заседание и да се вземе решение. Държавата финансира инфраструктурата с фиксирана вноска. Търговецът плаща разходите по случая, така наречената такса обслужване. Колкото по-малък е случай, толкова по-малки са разходите. Потребителя плаща от 25 до 125 евро на жалба. 125 е горната граница. Не съществува опасност той да плати разноските, както би било при един съдебен процес. А ако спечели случая, му се връщат натрупаните разноски. Нашата организация се отличава с добро качество, тя е надежна, лесно достъпна, бърза и ефтино е производството. По-добре от това не може да е. Това е наистина една най-добра практика, която се ползва с подкрепата на държавата, на търговците и на потребителя. Благодаря за интересното експозе. Не знам, че вашият опит... Не съм сигурен, че вашият опит може да се разпространи в целия Европейски съюз, но определено практиката ви е много добра. Стигаме до последният лектор за това заседание, преди да дам думата за въпроси. Пегадолист ръководител на потребителската група към Економически и социалния комитет, една от институциите на Европейския съюз. Неговият комитет възпре становище по акта за единния пазар тази сутрин. В него също се визира альтернативното разрешаване на спорове. Той ще представи гледната точка на този комитет. Благодаря, госпожо председател. Пет минути не стигат за това, което искам да кажа. Трябва да ви благодаря все пак. Предимството на това да си последен е, че повечето от нещата вече са казани, така че аз ще мина към същността на нещата. Искам да дам отговор на въпроса на Малкъм Харбар, а именно каква е позицията на Европейския економически и социален комитет. Всъщност към комитета не е имало официално отправено запитване по тези теми, така че аз ще дам моята лична позиция. Както вие казахте, госпожо председател, ако не се лъжа, вчера беше прието едно становище по отношение на акта за единния пазар. Там казваме, че достъпа до правосъдие е много важен елемент за доверието на потребителите в рамките на единния пазар и е, схемите за альтернативно разрешаване на спорове. Колективните искове трябва да се разглеждат е, извън е, съда, както се казва в програмата на комисията за 2011 година. И аз също смятам, че това трябва да е така. В своето становище Косок споменава нещо подобно. В дебата трябва да разгледаме два въпроса, които са взаимно свързани един с друг. Има, между другото, едни други важни документи, например, препоръките на комисията, Зелената книга от април 2002 година, препоръките на Комитета на министрите от Съвета на Европа, както и някои решения на Европейския съд, например, Кларо Асени и решения на Европейски съв... по човешките права Филип срещу Гърция. Както госпожа Федерспил, моя колега, каза, ние сме нещо като мускетари, изготвихме становище по отношение на акта за единия пазар, когато говорим за арбитража, не трябва да смесваме нещата с, схемата за АРС. Правосъдието се дава от съдилищата, само те могат да направят нещо подобно. Альтернативното разрешаване на спорове е много добър начин за решаване на конфликти. Важно е да има методи, които да работят на практика. Не може да се месим в работата на съдилищата. Тези альтернативни схеми могат да са нещо допълнително и необходимо за разрешаване на проблеми. Трябва да има близост, поверителност, прозрачност. Аз лично съм голям застъпник за поверителността. Някои други условия трябва да бъдат изпълнени. Трябва да има доброволен характер на участието Трябва да има независимо участие, трябва да има омбудсман, решението трябва да е задължително, трябва да има възможност за обжалване и не може да има определена на статута на давността или статут по отношение на, на давността. Колегите говориха за това какъв начин трябва да използваме за изграждане на схемата, аз мисля, че трябва да вървим отдолу нагоре. Имаме ли нужда от схема на общностно ниво? Мисля, че отговорът е да, но нека да не забравяме, че има два принципа, които трябва да бъдат уважени субсидиарността и пропорционалността. Ако отидем а, към отговора да, на първо място защо? защото това ще доведе до доверие в повечето държави, членки. Те ще могат да проверяват а, дали съществуващите схеми отговарят на съответните критерии. Например, трябва да има безпристрастност. прозрачност възможност на двете страни да представят своите аргументи, законност, представителство, свобода на изразяването, всички тези неща са включени в документ 98 от 2001 година. Трябва просто да вземем нещата и да създадем една директива. И всъщност това е моето предложение. Да имаме една директива с основните принципи, с правилата за действие, договорните принципи, свобода за участващите, сътрудничество по силата на регламентите от 2004 и 2006 година, които комисията в момента преработва и така нататък. Между другото, мисля, че пропуснахте възможността да направите нещо повече от една обикновена преработка. Създаването на онлайн мрежа също е нещо много важно. Имам няколко коментара по отношение на колективните искове. Това може да се обсъди и допълнително, естествено. В заключение искам да кажа, че на екрана виждате е, една е, карикатура. Това всъщност са лимитите, ограниченията по отношение на альтернативното разрешаване на спорове. Така, приключваме изказванията. Сега, останалите гости ще имат възможност да се изкажат. Е, Целта днес е да дадем нови идеи, не само да очертаем постигнатото. Онези, които имат идеи, могат да вземат думата. Виждам, че много хора имат идеи. Малкам, Кал, първи, след това дамата там и останалите. Благодаря. Благодаря за поканата. Приветствам идеята, предприята от комисията и парламента в тази област. Струва ми се, че някои от ключовите проблеми са следните. Всички сме съгласни за информацията. Е, правителствата трябва да поддържат регистър на съществуващите схеми на тяхна територия от една страна. Бизнеса също трябва да бъде окоръжен да създаде свои схеми и да оповестява информация за тях. И мисля, че ще бъде добра идея ако има и правило, а именно, че е, юристите следва да информират и съветват е, своите клиенти е, относно альтернативната форма преди делото. Защото ако се стартира дело, на практика нещата стават скъпи и отпада възможността за альтернативния режим. Необходимо е да има доверие в тази альтернативна форма. Нужно е да има обективни критерии и е, съответно схемите, които е, съществуват, е, трябва да бъдат поканени да гарантират своите качествени, сертифицирани услуги. Това е в Холандия, това се случва и в Обединеното кралство. И е необходимо да се поддържа самото естество на духа на альтернативното решаване на спора, чрез успеха, а не с силите на диктата. Мисля, че това е много важно, когато говорим за законотворчество или правомощие. Може да се унищожи самия самисъл на целта. Последното, което искам да кажа, е, че хората трябва да започнат да се обръщат към съда и да мислят за него не като форм, е, където се отправят обвинения, а като институция, която ще подкрепя альтернативната форма за взимане на решение особено когато става въпрос за разрешаване на случаи, кои, при които самия съд може да помогне. Спомням си, например, за холандския опит. Необходимо е именно това да се има предвид. Ако страните проявят е, желание, това е доброволно, разбира се, желание, тогава съда прави постигнатото решение от тях а, окончателно, така че никой няма отново да предизвиква иск или да отправя жалба. Благодаря. Благодаря. Малка ми не помня, трябваше и аз да го кажа. Моля ви да бъдете максимално кратки в своите изказвания. Две минути, нека бъде лимита, за да имаме възможност да продължим дискусията в този формат. Бихте ли се представили? Жива Дронова от Словения съм, юрист съм и медиатор в Любляна. Тук участвам като представител на Асоциация на потребители от Словения и позволете да продължа на словенски. Чисто кратко е, би рада повидала да АДР систем Съвсем накратко. Системата за альтернативно разрешаване на спорове трябва да е справедливо към потребителите, което означава, че те трябва да и вярват. И освен това, потребителските асоциации би трябвало да гарантират тези услуги. И ние сами, е, като юристи, трябва да имаме подобно отношение. За да има доверие, да бъдат надежни тези системи, това означава, че постигнатите решения трябва да бъдат безпристрастни и компетентни. И следователно, медиаторите трябва да съзнават конкретните специфики на случаите, които разглеждат. Така че не само по същество медиацията е в центъра на вниманието, а когато има а, спорове, те са различни. А, при потребителите споровете са различни. А, различна е позицията на медиатора, когато има бизнес а, спор между две дружества. Самите спорове имат своите характеристики, които трябва да бъдат отчитани – и ние също трябва да имаме предвид това, когато е, задаваме е, характеристиките на една подобна система. Позволете да се спре и на принципа на поверителност, който е основополагащ за медиацията. И не винаги е положителен за потребителите. Тук трябва да внимаваме, защото при потребителски е, спорове обикновено има е, многобройни страни, които са пострадали от е, понякога, трябва да се взимат решения за нелоялни практики. И тогава има повече от е, един пострадал. И тогава трябва да се гарантира прозрачност на процедурата. Освен това, трябва да има ежегодни доклади за основните характеристики на споровете, които са разрешени с, по альтернативен начин с помощта на съответна организация. Необходимо е това да се прави в полза и в името на останалите потребители, които би трябвало да знаят, че подобни нелоялни практики са осъдими и трябва да се сложи край на тяхното проявление. Освен това, необходимо да се насърчи лоялна конкуренция на пазара когато има нарушения, компанията, които не са част от споровете, по тях също трябва да се подхожда безпристрастно. Благодаря. Господина има думата. Good afternoon, Vincent Tillman from Eurochems, the Association of Chems of Commerce. Vincent Tillman, Eurotemis. Искам да подигна въпрос, който бе засегнат. А именно, че механизма АРС е ефтин. Това е прекалено опростенчески подход. Разрешаването на спорове никога не е ефтино. Пред няколко години създадох онлайн система за АРС. Е, ако искаме да осигурим качествено обслужване, трябва да има неутрална страна с опит, трябва секретариат, бюджет за популяризиране на схемата, нуждаем се от системи за управление на качеството. Много често тези разходи не могат да бъдат възстановени от страните, когато стоеността на договора е много ниска или когато има трансгранични спорове. Проявявам интерес към оценката на, разход, на връзката между качество и разходи на схемата АРС. Какво е положението до момента? Това е важно, за да намерим схема за финансиране на конфликтите, с които касаят спорове с ниска стойност. Много от схемите, за които чух днес, се финансират от държавата. Питам се, има ли изчастно частни схеми, и какво става, ако има известна конкуренция между държавно финансирани и частно финансирани схеми. Благодаря. Ще се върна пак към централното крило. Кристофър Хочес. От университета в Оксфорд съм. Имам следните бележки, базирани на изследвания, които вършим. Първо, относно техниката. Архитектурата и структурата на редица органи за АРС варират сериозно в отделните държави, но техниките, които се използват, са сходни. Те са техниките на медиация и арбитраж. Ако видим кои са най-добрите примери, ще видите, че има една поредност на техники. Първо преговор между страните, след това помирителна процедура, медиация чрез експерт, след това задължителен арбитраж – с по-голяма независимост или съдебен процес. Чест съдебният процес е крайната стъпка. На следващо място, проблемите свързани с липсата на популярност, на използване, на подкрепа, обхващането на различните сектори. Два са ключовите моменти тук, които могат да доведат до радикална промяна. Първото е да имаме една обща схема, както в Холандия. Положението в скандинавските държави също е сходно. Потребители знае, че си има една организация, която обхваща всички съвети за арбитраж. Той няма да се обърка, защото в други държави има най-различни комисии, съвети, организации – хората проявяват идеята да имаме една обща рамка, в която вече да има отделни подсектори. На трето място, връзката между Аресе и съда. Много важно е информацията да се анализира и да послужи за основа на нормотворческия процес, за да се подобри качеството. Така ще се намали използването на механизма за АРС, но пък ще се подобри качеството на пазара. И ако се направи така, наистина ще се постигне сериозен напредък по линия на разрешаването на колективните спорове и искове. Дамата им думата. Анджи Фетъка, генерален секретар на Международното сдружение на застрахователите за правни разноски. Първо, имате предвид, че тук се представя една общата рамка. Говорим за най-различни схеми, методи, дори някои методи да са сходни, пак има някакви разлики. И искам да напомня на комисията, че трябва да използва ясен понятиен апарат, да знаем за какво става дума. А така стигаме до предпоставките. Те могат да се различават, да има различни предпоставки за различните системи. Вече се повдигна въпроса за поверителността на информацията или оповестяването на решенията по спорове. При медиацията от ключово значение е да се спазва принципа на конфиденциалността. Иначе никога няма да се достигне до задоволителни резултати при медиация. Тъй като говорим за бъдещето, искам да очертая друг важен елемент за страховките за правна защита. В повечето държави сега започва да се разглежда потенциалът на медиацията. Още сме в самото начало на целия процес, да видим как точно ще се развива тази система на застраховки за правни разноски. Има три момента, в които застрахователите могат да помогнат до голяма степен. Първо, популяризиране – застрахователите трябва да кажат на застрахованите лица, че съществува схема за АРС. Пропуските трябва да бъдат отстранени, трябва да се фащат, обхванат всички спорове, независимо от географският им аспект. И не на последно място, разноските. Премиите, които пращат застрахованите лица, трябва да покрият разходите по медиацията – Мисля, че наистина има потенциал в медиацията и за клиентите, и за застрахователите на правните разноски. Благодаря. Две последни изказвания, тъй като искам да дам възможности за отговори. Когато човек каже край, се появяват много желаящи. Значи, още четирима души ще вземат думата. Бъдете кратки, по една минута. Греям. Благодаря. Три много бързи коментара от практически характер по отношение на трансграничните случаи. Напълно подкрепям Крис Хоч, който казва, че АРС схемите с възможност да се намали използването на колективните искове. Е, на второ място, е, при трансгранични случаи потребителите често не знаят към кого да се обърнат, така че трябва да има една точка за контакт и след това оттам да се прехвърлят е, случаите на други точки за контакт. Тези центрове ще бъдат полезни. И на трето място, потребителите и бизнеса трябва да имат доверие в тази е, система, трябва да има европейски стандарти и ако добавим и взаимното е, признаване, аз си мисля, че може схемите да бъдат е, упражнявани и използвани в съответната страна, възоснова на принципа на взаимно признаване и накрая винаги трябва да се отчитат естествено правните елементи и правата от юридически характер на потребителите. Благодаря. Това бяха четири коментара в рамките на една минута. Следващия оратор. Аз се казвам Иланда Гирс и съм директор на ICC Швеция. Искам да кажа няколко думи за добрите примери, за ползите за всички. В Швеция много от секторите са задължени да следват схемите за альтернативно разрешаване на спорове, например транспортния сектор и те виждат това като конкурентно предимство. Например, по отношение на маркерите, за които говорихме, може когато човек пътува през граница да търси този символ. Това ще е от полза за всички, реално на практика. Благодаря този господин и още един човек. Заповядайте. Благодаря. Казвам се Ханс Корнинг от Шаде, Организация на бългийските потребители. На първо място, по отношение на двете препоръки, Педро вече говори за това. Прозрачността е много важна от гледна точка на потребителите, както и конфиденциалността. Има обаче е, елементи, свързани с, с законността и с, с справедливостта, така че трябва да имаме един текст, да бъдем последователни, да имаме една директива, която да покрива и двете препоръки. На второ място, по отношение на полезността на Европейската директива за дребните искове, това е една система, която може да се използва по добър начин и в рамките на системата за АРС. Има формуляри, например, от стандартен характер, които вече са преведени и няма нужда от юристи. Потребителите сами могат с помощта на съдиите да описват а, своя казус. Както каза Моник, имаме нужда от а, модели за функциониране за системите на медиация и арбитрация. На трето място прозрачността е изключително важна, не само по отношение на съществуващата система, но по отношение на постигнатите резултати. Аз мисля, че потребителите имат право на база данни, която да дава всичката необходима информация относно системата за медиация. потребителите трябва да могат да получават информация и за други видове правна защита, които съществуват. Така че трябва да има връзки с всички релевантни, релевантни системи за АРС. И накрая по отношение на прозрачността, системите, които дадат възможност за превентивни мерки са много важни, защото може да се избегнат делата, ако има стандартни клаузи, с минимален, ограничен характер. По този начин се набляга на превенцията и така се избягват проблемите. Благодаря. Този господин там е последен. Извинявам се за тези, които няма да могат да взема думата. Благодаря. Аз се казвам Фернандо Естебан Делароса и съм от университета на Гранада. Аз съм професор по частно международно право. Представлявам потребителите в Испания и ще говоря сега на испански. Eh, всичко, което чухме днес след това, е много ценно и много интересно. Мисля си обаче, че не почетахме достатъчно дебело важността и стойността на АРС за трансграничната търговия. Трябва да имаме една благоприятна обща рамка, която да улеснява развитието. Европейския съюз не трябва да забравя че част от неговата роля е да защитава потребителите. Е, Жорже Пегадо и другите е, колеги подчертаха нуждата от европейска директива, която да дава защита прямо е, рисковете и виртуалните платформи. мисля си, че Системата за правна защита в Европа трябва да е последователна, да дава ясни критерии, така че компаниите от сектора на услугите да имат някакъв вид акредитация. Това ще има големи последици. На първо място може да има някакъв вид знак на доверие, към системата. Освен това може да има установяване на ефективни връзки между различните държави членки. Може да има медиация, арбитраж онлайн. Това е механизма, който според мен трябва да се развие по-добре. Благодаря. Времето ни притиска. И стигаме до края на предоставеното ни време. Сега се обръщам към ораторите, които направиха своите изказвания. Това е покана, не е задължение, ако желаете думата. Е, Започваме с господин Пегадолис, последния оратор. Благодаря. Съвсем накратко искам да кажа, че пред комисията има редица основни избори първо, дали а, има желанието да направи всичко това. Вчера в моята страна правителството взе решение да направи арбитража задължителен за основните публични услуги. Това е избора, който се направи. Не искам да кажа, че това трябва да е системата, която следва да възприемем навсякъде. По отношение на поверителността, мисля, че това е важна тема. Ако искаме да създадем альтернативна система за решаване на спорове, тогава комисията трябва да реши въпроса с финансирането й. Както каза един от участниците, това не е безплатна услуга в никакъв случай. Струва нещо и трябва да бъде финансирано или от частно, или от обществен източник, за да действа добре. Аз съм съгласен с преждеговорещите по отношение на качеството. Качеството струва нещо. Например, ако има електронна система, която да се използва, това означава, че трябва да се инвестира в нея. И правителството в нашия случай предостави половината от финансирането, а от частния сектор дойде останалата част. Но цената не беше висока, която трябваше да плати правителството, защото ако се водят дела, със сигурност тогава ще трябва да се водят много-много повече средства за до намирането на решението. Ако има по-малко оплаквания, ще има и по-малко разходи от друга страна. Спомням си е, на една комисия за альтернативно взимане на решение. Потребителите се обърнаха към нас тогава. Когато говорим за альтернативната форма за разрешение посредством взаимно съгласие – Можем да кажем, че не е ефтино, но е по-ефтино, отколкото арбитражи и медиация, които се предоставят от публични или частни организации, които са напълно, разбира се, уважавани, но имат своята цена. Що се отнася до нашата практика в МЕДЕВ, ние мислим, че компаниите сами са готови да заплатят цената за медиация. Ние не се обръщаме към никой да плаща за нас. Ролята на бизнес организациите е да гарантират, че бизнесът е ангажиран да подобри предоставената информация за альтернативния метод за взимане на решение, за критерии по отношение е, безпристрастност, а също така и географско покритие по отношение услугата, която се предлага в областта на медиацията. Uh, Мисля, че с това приключваме. Благодаря ви. Тъй като аз съм последния представител на комисията, позволете от името на комисията да ви благодаря за изключително богатата и интересна информация, която ни предоставихте. Давам думата сега на председателя на комисията Вътрешен пазар и потребители да закрие. Благодаря, Джеки. Благодаря за това, че ръководи е, тази е, сесия. Сега има много по-малко работа. Изключително много бележки си водих, като не председателствах. Беше ми много приятно да слушам. Наистина едно подобно изслушване е именно за тази цел, за да научим много. Позволете няколко последни думи. Бих искал да благодаря на Европейската комисия на първо място за това, че предложи да проведем съвместно това събитие. Това е добър пример за нашето сътрудничество и съм сигурен, че ще искаме да продължим да работим по този начин. Второто нещо, което искам да споделя с вас, очевидно има много голям експертен опит в тази област и ние можем да разчитаме на това. Благодаря за всички тези идеи, които вие споделихте. Благодаря на комисията. А, мисля, че както и господин комисаря посочи в началото, прекрасно е наистина, че а, успяхме да разгледаме всички тези аспекти с участието и на представители на държави членки. Ще се до... има добавена полза от това, което се прави в момента в бъдеще. Наистина ще използваме този опит. Необходимо е да потърсим начин, по който можем да споделяме практиките, добрите практики, така че в крайна сметка да се увеличи качеството и да разработим кодекса за поведение, за който стана дума. Като комисия към парламента, което се занимава занимава с всички тези въпроси. Ние мислим, че трябва да се заемем още повече с трансграничните проблеми. Много важно е наистина да направим всичко това в името на потребителите. И екипа на Джаки редовно се среща с представители на потребителите, хора, които работят в този процес някои случаи ще бъде трудно за нас, защото това означава, че ще трябва да има повече приходи, които дойдат от държавите членки, за да се финансира всичко това, включително и наблюдението на пазара и в другите области, където ние наистина знаем колко много се инвестира. Трябва да си припомняме всички тези неща, но знаем и колко много може да се направи, според мен. Технологията е наш много добър приятел. Интересно беше да чуем примерите особено от холандската практика е, за използването на съвременните технологии. И разбира се, е, подигна се въпроса за център, в който е, да се осъществява целият набор на контакти и информации. Комисията и държавите членки, разбира се, вероятно ще имат голям интерес именно да работят в тази насока. Може би ще се инвестират държавните членки за средства, които ще спомогнат за събирането на информация от една страна, от друга страна ще може да се поддържа контакти, така че системата в крайна сметка да се разраства и да се превърне в интегрирана система. Тези средства са налично сега и много колеги се спряха именно на въпроса свързан с възможността потребителите да използват тези ресурси, да знаят тази информация, да знаят на къде поемат, ако искат да направят е, иск а трябва да знаят, че имат и альтернативен избор, трябва да знаят каква е системата от медиационни услуги, които могат да ползват. Мисля, че бяха повдигнати интересни въпроси, свързани с е, участието на бизнеса. И особено бе подчертано това, че тези, които се справят добре с стопанската си дейност, с интерес се включват в тези инициативи. А това е добре и за потребителите, от друга страна. Знае се в света на бизнеса, че ако се справят добре с проблема, наистина оттам нататък вече печелят потребителя за цял живот. А, това, разбира се, е изключително важно. Аз, работейки по карталните организации, знае, че това е абсолютна истина. Един приятел, който работи в тази област, е, ми напомня е, една китайска поговорка. А проблема всъщност е, е цяла планина от съкровище. Ако решите проблема успешно, много неща научавате в този процес. И а, прозрачността и безпристрастността. Баланса между тези две страни е нещо много важно, защото наистина е важно да има безпристрастност. Това е много важно за страните и за потребителите, но е необходимо също така да има много ясен прозрачен начин, по който се изгражда процеса. И по този начин и съдебната практика всъщност функционира. Колкото повече информация има и колкото повече се предоставя, колкото по-лесно достъпна е тя, толкова по-лесно ще стигнете до заключение, защото в противен случай е, знаете, че решението се затруднява и забавя. Виждам, че ни чакат интересни предизвикателства. Що се отнася до комисията, ние работим съвместно с колегите ни по правните въпроси. Много се радвам, че господин Балдасари беше тук и той представляваше правната комисия и Класнес Ленър, самия аз също работим много заедно съвместно по тези тези аспекти, защото те са много важни проблеми. Има правни последици, ясен е и аспекта свързан с потребителите, но в нашата комисия ще продължим да работим съвместно с другите комисии, както работихме по отношение на акта за единия пазар. Искаме да постигнем по същия начин ниво на резултатност, за да можем да откликнем и на идеите на комисията. Обеден съм, че това не е единственото първо изслушване, което провеждаме. Със сигурност ще искаме да поканим много от вас, всички вас отново, за да говорим за бъдещите предложения. С това приключвам. Наистина много беше интересна срещата и богата. Знаете, че Членовете на нашата комисия поне знаят това, но искам да ви напомня, че комисията Вътрешни пазар е, публикува много интересен бюлетин. Аз лично не го пиша. Е, има хора, които се занимават с тази работа. Много ви моля, заповядайте, вземете си копие и освен това, още по-важно е, поддържайте връзка с нас. Както виждате, отзад можете да се присъедините към нашата мрежа приятели на ИМКО и ще получавате редовно електронна поща от нас. членовете са много и това наистина е последно съобщение днес. Тези 1500 е, членове и получаващи този бюлетин биват поканени на обяд от мен.